Уважаеми колеги, нека започнем заседанието, защото минаха 15 минути и мисля, че е време наистина да започнем. Добро утро на всички! Приемане на дневния ред, първата ни точка, както е обичайно, заседанието се излъчва в интернет, а графика на заседанието е само провизорен, така че много ви моля да бъдете в залата, за да не изпуснете точката, която ви интересува. Няма предложени промени в дневния ред, нека го приемем без изменения. На второ място съобщение на председателя. Трябва да ви уведомя, че заседанието на координаторите може би ще отпадне от дневния ред, по-късно днес ще вземем решение – а за предходното заседание на координаторите трябва да ви уведомя, че имаше решение по е, докладите по законодателни инициативи, акциза за Мадейра, Азорските острови. Координаторите решиха темата да се разгледа чрез опростената процедура. Председателя на комисията ще се заеме със становището, прилагаме правило 46 от правилника приемане без изменения. Това е по шеста точка от дневния ни ред. По незаконодателните становища обсъдихме научените уроци от многогодишната финансова рамка. Нещо изготвено от Комисията по бюджети. Ние изготвяме становище. Господин Олбрихт е докладчика на становището. Днес ще обсъдим темата. Координаторите също така решиха, че е по-добре да се анулират двудневните заседания. Ще имаме еднодневни заседания, така че днешното заседание, както виждате, е сбито Вместо да започнем вчера, започнахме днес. И ще имаме еднодневно заседание. Следващото предвидено заседание също няма да е двудневно, а еднодневно на 19 марта. Ще се опитаме също така да предвидим гласуването за следобедната част от заседанието. Това е по координаторите. Сега да преминем към трета точка – обсъждане на външното проучване, възложено от комисията и от нас. Решението беше изпълнено от дирекцията за регионална политика. Това е проучване на тема Европейското економическо управление и политиката на сближаване. При нас са Ейн Бек и Джон Бачлер. Ейн Бек е професор и научен сътрудник – към Лондонското училище по економика и политически науки е Джон Бачлер, професор по европейска политология, Университет Клайт Глазгоу. Ще им дам думата, за да представят проучването. Професор Бек, заповядайте. Е. Благодаря ви, госпожо председател. Много сме признателни за възможността да представим проучването си. Ще се спрем на най-основното в една уводна част от 20 минути. Ще очертаем принципните заключения. Надявам се, че ще проработи и техниката. Първо, Ще изчакам, ако може да видим екрана. Uh, Сега вече всичко е наред. Ние трябваше да разгледаме естеството на реформите в економическото управление. Стигнахме до извода, че има четири групи реформи. Първо в областта на паричната политика. Тук са направени значителни промени, разширяване на ролята на Европейската централна банка до степен, в която можете да кажете, че ЕЦБ вече има много важно значение и за политиката на сближаване. Тъй като действията на ЕЦБ имат последици за тази политика, дори и това да не е било заложена първоначална цел. Така или иначе, ЕЦБ се явява последния възможен кредитор. Тази функция на ЕЦБ се реализира чрез готовността на банката да изкупува облигации. Това са облигации на вторичните пазари. Чрез изкупуването на облигации се намалява цената на финансирането за съответните държави. Освен това, ЕЦБ има важна роля в Европейския механизъм за стабилност. Това е първата група промени, засегнали политиката на сближаване. На второ място, много от мерките по предложенията от шесте мерки, фискалния пакт, всичко, което се прие през последните три години, променя начина на проверка и наблюдение. Целта е финансова дисциплина, но имаме макроекономическите процедури по баланса, както и други операции, свързани с макроекономическите политики. Знаем, че имаше промени с надутите активи, както и платежните сметки. Всичко това засегна частния сектор – виждаме, че ролята на комисията също се е променила. Тя засяга начина, по който се урежда макроекономическото управление. На трето място виждаме регулаторна промяна, нови начини на макропруденциален надзор. Имаме съвета за системен риск, освен това има и нови задачи за европейските институции – ЕЦБ е, вече може да извършва надзор чрез единия механизъм за надзор. Именно за това можем да кажем, че има една четвърта категория реформи. Виждаме, че няколко европейски институции, по-конкретно комисията и ЕЦБ, са получили нови правомощия, нещо, което засяга демократичния баланс и кой какво прави в системата. Какъв е резултата от всички тези промени? Първо, виждаме, че Европейското економическо управление се ръководи от Европейския семестър. Като че ли обаче други цели някакси минаха на заден план, например Европа 2020. About... Не, че отменена, но виждате, че не се говори толкова често за нея. Говорихме за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, но това като че ли вече не е на преден план. На второ място по-активна координация. Целта е да се излезе от кризата, да има добро управление, което изисква и по-добро трансгранично координиране. Всъщност, именно този вид съгласуване е много важно, но въпросът е докъде стига тази координация. Затова отново мисля, че има последици за политиката на сближаване. Ще ви напомня и Декемврийския Европейски съвет. 27 държави членки срещу една, като за първи път тази държава, която беше в младсинство, не беше Обединеното кралство, а Германия – Настояваше се за един договорен въпрос, е, подход към разработването на политиките. Много от държавите членки обаче не желаеха това, в резултат на което беше оказан натиск върху подхода, договорния подход към разработването на политики. Освен това имаше възражения относно препоръките по отделните държави. Франсуа Олонд заяви, че не му е работа на Брюксел да диктува на държавите какво да правят. Всъщност, този стремеж към договорен подход означава следното. Ние имаме възприятия начин на работа, договаряне между държавата членка и комисията, но сега държавата членка заявява, и то говори за политиката на сближаване, не, не, това, което бяха инструменти по конвергенцията, не могат да се използват по същия начин. Доколкото разбрах, германския канцлер е имал големи възражения и сега се говори за нови партньорства. Нещо друго, което не е много ясно е каква е ролята на Европейския парламент във всичко това дали трябва да наблюдава работата на ЕЦБ, за да види доколко ефективно изпълнява предвидената политика, дали трябва да следи работата на Европейската комисия в рамките на Европейския семестър. Тук има доста голямо напрежение. Основните последици – първо, макроекономически виждаме, че националните бюджети ще бъдат още по-свити, отколкото в миналото. Особено в държавите, които се натъкнаха на огромни трудности през последните няколко години. И тук нямам предвид само меморандумите за разбирателство. Имам предвид и държави като Испания, която пострада силно в финансово отношение. В Обединеното кралство също имаме бюджетно свиване – и всичко това означава, че начина на изразходване на средства ще бъде променен. Ще трябва с по-малко да се реализира повече. Освен това, в няколко от държавите членки стратегията на обществено инвестиране е силно пострадала – виждаме, че именно там бюджетното изразходване е подложено на голям натиск. Освен това, вече се поставят строги условия за това какво би могло да бъде изразходвано, независимо на кое ниво на управление. Говори се все повече за качествено изразходване на публичните средства, изразходване, което води до растеж – Разбира се, ако знаем как да стигнем до растежа, всички ще сме много богати, но приоритетите се определят отгоре надолу. Знаете, че когато се разработваше политиката на сближаване, се настояваше да има силно обвързване с Европа 2020 при изразходването. И въпреки това, ако се разгледа цялата система, виждаме, че тя е доста несъвършена. Все още не е решен въпроса за порочната връзка между банките и финансирането от страна на държавата. Има и други проблеми, които възникват в резултат на реформите. Банковият съюз не се оказа универсалното решение на всички проблеми. Така или иначе, в декември беше прият единия механизъм за оздравяване, но миналия петък Германския конституционен съд взе решение, което показва, че Европейската централна банка ще бъде силно затруднена в използването на този механизъм при финансовите сделки. Освен това, не виждаме нови начини на управление в резултат на всички тези реформи. Не виждаме някакви новаторски подходи към изразходването на средства. Сега ще дам думата на Джон. This one here. Джон ще говори за политиката на сближаване. Um, Благодаря, Иен. Добър ден, госпожо председател, дами и господа. Преминавам към кохезионната политика и нейното въздействие върху економическото управление. В проучването си зададохме е, четири набора от въпроси. Първият е как допринася политиката по сближаване към економическото управление. След това, какви са последствията за насоката, в която върви това економическо управление и как това се отразява върху политиката по сближаване. След това, имайки предвид, че насоката или посоката все още е неясна, какъв вид сценарий може да изградим за връзката между економическо управление и политика на сближаване. Накрая, какво означава всичко това за Европейския парламент? Започвам с първия въпрос – приноса на политиката по сближаване към економическото управление. Тази политика иска да засили, разбира се, сближаването, но трябва да се каже, че тя допринася и за по-голямото май... макроекономическо управление по различни начини. Първо, има функция по общо спазване на правилата, що се отнася до макроекономическите правила. Това съществува от 25 години по отношение на фонда за сближаване. И а, там имаме различни резултати. Някои държави спазват изискванията, като поставени като условия, други не. Съвсем наскоро имахме прекратяване, временно прекратяване на средстването. Ефекта на подаване на сигнал бе също важен особено при заплахата да се посочват конкретни имена на онези, които не се справят добре. Сега обаче условията вече засягат всички европейски структурни инвестиционни фондове. Имаме мерки, свързани с доброто економическо управление в подкрепа на препоръките на съвета. Има възможност да се предприемат действия що се отнася до преразглеждане на оперативни програми, партньорски споразумения и временно прекратяване на поемане на задължения за плащане или извършване на плащания. След малко ще говоря за това. След това политиката по сближаване действа стабилизиращо, особено във времена на криза. Тя даде възможност да се възстановим от кризата. Отново тук успехът е променлив. Имаше препрограмиране в някои държави и разходване на средствата в по-скорошен или по-бързо, за да може да се създадат работни места и инвестиции. Но това препрограмиране в някои държави и използвайки тази политика по сближаване, бе много ограничено. И фокусът на програмите продължи да си бъде дългосрочен. След това политиката по сближаване все повече насърчава разходване на средствата, което да води до економически растеж. Иен говори за това преди малко. Последният период, посредством Лисабонската, Лисабонската стратегия и изискването а, за заделяне на средствата, фокусът на тази политика по сближаване вече да е все повече върху научни изследвания, новаторство. Има наистина значително увеличаване на делът, който отива за тези конкретни цели на Лисабонската стратегия. Това се засилва в новата регулаторна рамка и фокуса върху програмата Европа през 20-та година. Това се свързва с а, все по-отраслов подход към а, разходването на средства и въвеждането на много условия, а, които понякога са в разрез едно с, с друго. Накрая, политиката по сближаване играе роля а, по засилване на териториалното измерение на разходването на средства и на първо място отговаря на съответни потребности на отделни региони, както и модела на многостепенното управление. Така тя включва ненационални а, действащи лица при разходването на средствия. След това тя има потенциал да координира и да интегрира различни политики за постигане на общи цели. Макар, че на практика отново тук може да се каже, че имаме различни резултати и положителни. След това, какви са последствията от реформирането на економическото управление и как това се отразява върху политиката? една добра, стабилна и устойчива макроекономическа среда е много добра за економическото развитие и инвестициите защото няма такъв растеж на лихвите, а ако би имало, то тогава пропаста между по-богатите и по-бедните ще се засили. Има важни въпроси, които искам да засегна тук. Първо, има разнобой между силния натиск върху публичните финанси който идва от структурните реформи, както консолидирането на обществените разходи, което би трябвало да доведе в средносрочен и дългосрочен план до положителен разход. Извинете, положителни резултати. Та, това и от друга страна намаляването на разходи за економически цели, което пречи на възможността за съфинансиране на економическата политика. Това притеснява държави като Гърция и Португалия по-настоящем, където политиката по сближаване всъщност представлява всички инвестиции, които влага държавата. Така че имаме противоборство между отделните цели на политиката. След това условията, които произлизат от реформата на економическото управление, имат неясно въздействие върху управлението на същата тази политика. Говорих за репрограмирането и прекратяването, временното прекратяване на финансиране. Та въпросът е тези условия достатъчно надежни ли са? Репрограмирането никак не е лесно, нито е прост процес. Той означава технократски подход отгоре надолу, в който трябва да се определи кое е в най-добрия интерес на определена държава членка. Временното прекратяване на плащания, както казах, пък е нещо като наказание за държави, които са в ситуация, в която не могат да си позволят да загубят средства, оказва въздействие върху бенефициери, върху региони, върху части от обществото, които в крайна сметка не са виновни за проблемите, които са довели до промени в макроекономическата политика. На трето място има все по-голямо концентриране на целите на политиките на Европейския съюз, особено в стратегията Европа през 20-та година. Тази политика по сближаване върви по пътя на структурни реформи, на използване на кохезионната политика като интервенция, подкрепа на структурните реформи и нейните цели. Възниква след това въпроса за противоборството между това и постигането на целите на политиката по сближаване и на практика дали тази политика би могла да постигне тези цели – Видяхме какви са трудностите, които срещат държавите членки при водене на преговори с службите на Европейската комисия и спазване на очакванията по тематичното концентриране и искането за все по-голяма гъвкавост. На четвърто място Що се отнася до банковия съюз, има предимства тук за политиката, що се отнася до насърчаване на единни условия за финансиране на МСП в целия Европейски съюз, дългосрочен план и решаване на проблема с фрагментираните банкови и финансови услуги. И накрая има и социални последици. Първо, що се отнася до укрепването на ролята на съвета като център за стратегически решения, както и на Европейската комисия, що се отнася до изпълнителната и роля и ролята и на орган, който извършва мониторинг по оперативните програми. Въздействията върху Европейския парламент са неясни. Ще кажа нещо повече след малко по този въпрос. Сега, що се отнася до различните варианти, които сме разгледали. Разгледали сме ги, т.е. разделили сме ги на две части. Първият сценарий се е, свързва с прилагането на мерки, вече са одобрени. И вторият е по-цялостен сценарий. Що се отнася до ограничения сценарий, това би означавало ограничена промяна отвъд е, поетите задължения по реформата от 2013 година за периода 14-20 година. На екрана, пък и в самото проучване с повече подробности, сме показали на страница 54 една графика, която дава държавите членки като задлъжнялост, процент от БВП по хоризонталната ос и значимостта на политиката по сближаване като част от БВП по вертикалата. Това ни дава възможност да групираме държавите в четири кластера. Първо са онези държави, които имат висока задлъжнялост, но и е, там, където най-много средства от политиката по сближаване се разходват, като Кипър, Гърция, Унгария, Малта, Португалия. След това други държави с висока задлъжнялост, но слабо освояване на политиката по сближаване. Франция, например, Обединеното кралство. След това държави, които имат малка задлъжнялост, но много разходване по тази политика, 12-те членки, например, след това ниска задлъжнялост и малко ползване на политиката по сближаване, Дания, Финландия и така нататък. Държавите в първата категория са под най-голям натиск за финансови корекции и те са всъщност пострадалите или са тези, които ще пострадат най-много, ако нарушат условията и се прекратят плащанията. Ролята на Европейския парламент в този ограничен сценарий е роля на, наблюдав... на наблюдател. Европейския парламент трябва да опита максимално да използва регулаторните си правомощия, за да наблюдава дали се използват добре тези изисквания за добро финансово управление. Регламентите дават възможност за тълкование и всичко зависи от това как ще се разтълкуват тези условия. А, това е изключително важно и що се отнася до обществената подотчетност. Цялостния сценарий всъщност включва по-голяма намеса в политиките на държавите членки, след това истински банков съюз и над национален фискален капацитет с функция по стабилизиране. Последствията тук са неясни, но трябва да кажа, че отделен капацитет би довел до спад в политиката по сближаване, по-малко финансиране, освен ако няма много по-голям бюджет, бюджет, което оказва своето въздействие върху тематичното покритие на политиката. Смятаме, че ще има все по-намесващи се условия и инструкции, имайки предвид това, което се случи последните години, налагане на такива условия, автоматични санкции, изискване за препрограмиране и все повече напрежение, политическо напрежение, което се вижда и в настоящия не знаем дали обаче един такъв економически е, и валутен съюз е, няма нужда от нови инструменти, защото ако няма, ще има секторен подход, за да се промени финансирането по бюджетите. Ако обаче това включи нови инструменти, това ще зависи много от размера на тези инструменти. Един малък бюджет ще има малко въздействие, но голям бюджет ще означава конкуренция за политиката по сближаване, което ще означава по-малко финансиране по самата политика и, както казах, може би тематично покритие а, от по-малък мащаб. От друга страна, това може да освободи тази политика от настоящията функция по стабилизиране и да даде по възможност за по-голямо съсредоточаване върху районите, където тази политика се прилага. И накрая, що се отнася до въпросите, които задаваме, какво означава всичко това за Европейския парламент? Е, четири е, ключови последствия сме подбрали. Първо, има Усеща се нужда по-силна роля на Европейския парламент при изготвянето и действието на а, а, мерките на един истински економически и паричен съюз. А, не, се, не, няма много добри прецеденти до момента в това отношение, но е важно а, да се разгледа как се прилагат настоящите мерки и до каква степен това дава възможност за по-силна роля на парламента в бъдеще. След това в парламента, е, според нас, трябва да има диалог и координация между отделните комисии. Не става дума само за комисията по заетост, по економически въпроси. Е, тази политика и структурния фонд, е, ролите, които показах до сега, изискват по-голяма координация сред различните структури и комисии на парламента. След това парламентът има нужда от а, повече информация за това как мерките по един истински економически и паричен съюз ще оказват въздействие върху съществуващите мерки през програмния период и самото въздействие на бъдещи реформи. Казах, че има напрежение между економическото управление и тази политика и трябва да видим как това ще се развие в отделните държави членки, какво е въздействието върху отделните региони и групи на тези държави членки. И не на последно място процеса на един подход на сключване на договори. А, така вземането на решение ще излезе от публичната сфера. И тук възникват много проблеми с отчетността поради което Европейският парламент трябва да играе по-важна роля, за да отговарят и съвета и комисията пред него. Сега накратко ще направя обобщение на всичко казано до тук. Първо, има съществени промени и те ще имат отражение върху начина на работа и взаимодействие на участниците на национално ниво и на европейско ниво. Ще повторя казаното в началото. Можем да кажем, че на практика Европейската Централна банка сега има нова роля. Това се отразява и на кохезионната политика, макар и да не е било заложено като цел това е реалността. След това виждаме, че има силно ограничен банков пазар, нещо, което се отразява на по-малките системи. На второ място, ние не можем да кажем, че всъщност знаем какво означава истинския паричен и економически съюз. Знаем, че се развиват етапите на банковия съюз. Все още нямаме обаче общото застраховане на банковите депозити. Струва ми се, че тази година ще има някои опасни развития, защото Европейската Централна банка извършва своето наблюдение, както и стрес-тестовете заедно с Европейския банков орган. Не е изключено да се окаже, че има още банки, които всъщност се оказват проблематични. И това ще доведе до трудности с финансирането. Що се отнася до фискалния съюз, виждаме, че за сега този въпрос се отлага. Няма никакви ясни насоки за това как ще се развива един такъв съюз, как ще се издават еврооблигациите. За сега немците казват твърдо не на облигациите, финландците също. И виждаме, че някои от амбициите просто няма да се реализират на трето място. Трудно е да се легитимират насоките, в които се развиват всички тези промени. Благодаря ви, Йейн, благодаря ви, Джон. Мисля, че наистина това, което обрисувахте, се отразява и на начина, по който подхождаме към бъдещето. Иват Заповядайте. Вие първи поискахте думата. Uh, Благодаря ви. Всъщност исках да се спра на взаимното допълване. Имах възможността да изслушам министъра Шойбле в Брюксел, когато представи своето виждане за бъдещето на економическото управление в еврозоната. Говори и за бъдещата роля на Европейския парламент. Каза, че може би ще трябва да бъде съставен един нов парламент. Презумцията е, ако правилно го цитирам, че европейските институции не са в състояние да се справят с проблемите на еврозоната – и ако е невъзможно да се променят договорите, трябва да се подходи прагматично. Това беше неговото послание. С други думи, ако не може да имаме парламент, който да управлява еврозоната, нека да имаме някакъв вторичен парламент в рамките на първия, който да се занимава с еврозоната. Така или иначе, беше ясно каква е позицията на германското правителство относно бъдещето на еврозоната. Сега ми се иска да се спра на следното. Задаваме си въпроси във връзка с, всички нови механизми в еврозоната, механизми за укрепването и на еврозоната, и на банките. Няма как да не се запитаме как се отразява това на бъдещата политика на сближаване. Има един простичък, наивен въпрос, а именно Възможно ли е в еврозоната да има една кохезионна политика и извън нея друга? да има различни инструменти, различни методи вътре и извън нея. Имам и допълващ въпрос. От няколко години насам имаме проблеми с традиционната политика на сближаване, обвързана с конвергенцията, Политиката в името на растежа беше определена като съвременната политика, ако си спомняте и така нататък. Докато ви слушах, си записах. Like че така или иначе политиката на сближаване дългосрочно ще бъде обвързана с конвергенцията, но паралелно ще имаме и нови инструменти. Може би те ще включват инвестиционните фондове. Самите фондове обаче не попадат в кохезионната политика. Правилно ли съм разбрал? Защото днес ние непрекъснато говорим. Политиката на сближаване е свързана с инвестиционната политика на Европейския съюз в името на растежа. Можем ли да кажем обаче, че в резултат на всички промени ще направим стъпка назад в тази политика и че ще има два вида политики, една в еврозоната и друга извън нея? Благодаря ви, и вас. Благодаря ви, Данута. Благодаря за възможността да се изкажа. Уважаеми господа, много внимателно ви слушах, но ми се струва, че вие не навлязохте в кой знае какви подробности. Съжалявам, че го казвам, но вашите заключения за Банковия съюз и всичко останало едва ли са ни най-необходимото в момента. Нека обясня защо се отнасям толкова критично към подобни проучвания. Ето, чета проучването за изпълнението на реформите 2007 до 2013 година, но аз чета това проучване днес, с днешна дата 2014 година. времено, аз също съм правил анализи държава по държава за последните 4 години Посочвал съм слабостите и трябва да кажа, че виждам някои изходни становища. Ако разглеждаме само статистиката, виждаме следното. От една страна резултатите от анализа на комисията, от друга страна моите резултати. В анализа на комисията са включени таблици. Но тези таблици не включват степента на освояемост и добро управление. По-скоро виждате следното. 7 от 27 държави членки показват, че имат добра освояемост и добро економическо управление. В девет от държавите членки ситуацията е обратната, докато 20% имат или добро управление и слаба освояемост, или обратното. Така че съгласно статистиката виждаме, че тази политика трудно се прилага, но нека пристъпим към мой анализ. Аз се опитах да включа съставките на доброто управление – нисък бюджетен дефицит, липса на макроекономически дисбаланс. Започнах анализа си с фактите за дефицита през 2009 година, степента на освояемост – и стигнах до следните изводи. Няма да говоря за Румъния и България, не знам какви бяха причините, но те някак си така и не стигнаха до нормалните нива на освояемост. Не знам кой може да ми го обясни, комисията ли, проучванията ли, националните министри може би. Но да погледнем останалите държави, например Италия и Чехия. Какво виждаме? Ми, никакво Никаква взаимозависимост. Италианския бюджет показва много ниско ниво на освояемост на 26 от 27-те места 2006 година. Същевременно имаме задлъжняване 120% от БВП. Но нека направим своя анализ. А именно, какви са основните фактори тук? Можем ли да говорим за бюджетен дефицит? Не, тъй като има държави с много малък дефицит, но лоша освояемост. Ето вижте Чехия. 3% повече от мастрихските критерии, тъй като има 6% задлъжнялост, но освоямостта не е добра. Естония, Латвия пък са в обратното положение. Испания да погледнем. Испания е държава, изпаднала в криза, но пак не виждаме никаква взаимозависимост между тези два фактора. В Испания публичната задлъжнялост – се е увеличила от 53% 2009 година до 84% 2012. също но обаче нивото на освояемост не е никак лошо, защото дори в най-трудните години то си остава високо. Ако погледнем Португалия, виждаме сходна ситуация. За това въпросът е какъв анализ ни трябва като следваща стъпка? Всичко това, което чухме, просто не ни помага. Не помага нито на парламентаристите, нито на вземащите решения на политическо ниво. Ще обясня защо. Анализът на комисията показва чрез всички тези таблици, че парите по политиката на сближаване са много важни за държавите членки. Вземете тези пари заедно с ставките за съфинансиране, разделете на БВП и какво виждате? Примерно за Унгария публичното финансиране стига до 95%, като че ли няма никакво друго финансиране, което означава, че условията изобщо не са изпълнени. Трябва да се говори и за този вид финансиране – нещо, което държавата трябва да изпълнява задължена е. От комисията в Литва също 75%, докато в Испания само 11%. В Португалия пък 5 пъти по-високо 50%. Какво се опитвам да кажа? И аз самият не знам. Резултатът от анализа на комисията ясно показва, че Нямаме ключ, с който да решим загадката, как да свържем освоемостта на средствата по политиката на сближаване с европейското економическо управление. Статистиката същевременно не ни помага, защото се движи в нива плюс 30% до минус 25% може би същинският анализ трябва да бъде по-задълбочен. Не да се говори само за бюджета, негативните тенденции и така нататък. Не. Трябва да се направи анализ на реалните параметри. Струва ми се, че не може да се говори вече само за нивата на освояемост, защото математически тези нива може да се окажат много високи, но да разгледаме периода 2000 до 2006 година. Какво виждаме? Държави с отлична освояемост се оказаха след това първите, които прибегнаха до помощта на МВФ и имаха нужда от спасяване. Ние сме приятели на сближаването и трябва да се запитаме, защо ви бяха тези пари за сближаване, след като се оказахте в такава криза и бяхте първи, които поискахте пари. Затова нека правим по-задълбочени анализи, иначе анализите изобщо не ни вършат работа. Те няма да вършат никаква работа и на бъдещия парламент. Благодаря. Благодаря ти, Иверс Янс Нилсен. Tack så mycket. Jag pratar svenska eftersom jag har den möjligheten så att ni får eh, lyssna på översättningen. Ще говоря на шведски, тъй като имам възможност. Благодаря за доклада. Смятам, че ще бъде полезна вашата работа. Разбира се, че всеки един труд може да бъде усъвършенстван, но аз намирам доклада ви за полезен. Опитът в Швеция показва, а, мисля, че е записано и в самия доклад, че държавите членки се отдалечават от целите на Европа през 20-та година. Тоест, цитират кризата, за да кажат, че няма да следват тази дългосрочна стратегия. На местно ниво, на регионално ниво се срещам с хора и те цитират тези дългосрочни цели на Европа през 20-та година. Това са хора в държавите членки – когато водим преговори по споразумения, държавите членки, правителствата, като че ли предприемат мерки, които не отговарят съвсем на стратегията, защото могат да си измият ръцете с стратегията. Може да говорим и за пари, но може да говорим и за това как се управляват наричните средства. Държавите членки вече почти не се занимават с политиката за борба с климатичните изменения в дългосрочен план. Така че така ли стоят нещата и според вас? Аз това го забелязвам в Швеция. Просто се възползват от а, тази възможност. Питам се дали други държави го правят също. Това би било много интересно. Може би от една страна в друга се пренася тази зараза. А, thank you, Jens. Мадам Малетич. Госпожа Малетич. Thank you very much, мадам Чер. Благодаря. Искам да подчертая, че този анализ ясно показва един важен проблем на ниво Европейски съюз, на ниво държави членки – а той е свързан с потребността от съгласуване на отделните политики. Чувам за това тук. Аз съм член на комисията ЕКОН по економическа и парична политика. Там постоянно говорим за различни мерки, свързани с економическият семестър, отделните препоръки към отделните държави членки, макроекономическия баланс – Искаме добри национални програми за реформа, които да са направени така, че е, всички държави да предприемат различни мерки, е, свързани с намаляване на дефицита и насърчаване на економическия растеж. Това е много сходно с целите на политиката по сближаване, но се обсъжда отделно. Тези национални програми за реформа трябва да отразяват също така и отделните препоръки, които са различни за всяка държава членка и се отправят от Европейската комисия. Всичко това се обсъжда на ниво Генерална дирекция бюджет, ЕКОФИН, економически паричен съвет в Европейския парламент, в Министерствата на финансите на отделните държави и така нататък. От друга страна имаме Комисия по регионално развитие на Европейския парламент, има министерства по регионално развитие във всички държави членки. В някои държави това не са отделни а, министерства, са част от Министерството на финансите. След това имаме анализ на партньорски споразумения, оперативни програми, стратегически документи, свързани с кохезионната политика. Аз обаче не виждам връзката между тези оперативни програми, споразумения за партньорство, свързани с прилагането на политиката по сближаване, с националните програми за реформа и конкретните препоръки към отделните държави членки, както и процедурите по макроекономическия дисбаланс, процедури заложени за отделните държави за борба с свръхдефицита. Според мен държавите трудно могат да намерят решение на този въпрос. Ще ви дам пример с Харватия. През януари ние започнахме процедурата по свръхдефицит в Харватия. И като погледна какви мерки може да се предприемат в страната, виждам, че те са много ограничени. Ако намалим заплатите, конкурентоспособността ни ще падне. Ако намалим пенсиите и социалното осигуряване, ще имаме по-голяма бедност, което върви срещу стратегията Европа през 20-та година. Но това в крайна сметка са най-големите бюджетни пера за нас. Решенията са в посока капиталови инвестиции, но пък те се урязват постоянно, което е свързано с възможността да ползваме кохезионната политика. Трябва да намерим решение на това как да подкрепим държави, които имат ниво на растеж под 75% от средното, защото политиката по сближаване се съсредоточава върху тези страни и трябва на тях се да даде възможност да дишат, ако може така да се каже, особено ако имат процедура по свръхдефицит, те трябва да имат до достатъчно възможност да правят капиталови инвестиции. И ние като парламент трябва да кажем, че те могат да минат над тези 3% дефицит, т.е. да го надскочат, ако разходите са свързани с финансиране на кохезионни проекти. Тези проекти са необходими за насърчаване на економическия растеж, а ако постоянно се урязват тези разходи, то тогава влизаме в този омагиосен кръг и развитие и растеж не могат да започнат. Благодаря. Ще дам думата на Европейската комисия. Каталина Рубянес е тук. Искате ли да вземете думата? Thank you, Chair. Uh, thank you, the authors, for the very... Благодаря. Благодаря на авторите за интересното представяне. Е, получаваме и отговори, но се задават и нови въпроси за това как тази политика да се свърже с е, економическото управление, което се движи много бързо. Няма да засегна всички въпроси. Има много въпроси, които трябва да бъдат анализирани, обсъдени. Ще засегна само два-три въпроса. Първият е споменаването в проучването на факта, че има по-голям риск за ниско освояване на разходите или на по-малко освояване на държави, където има по-голяма задлъжнялост. Трябва да подчертаем, че до момента не се забелязва ясна връзка от този тип. Има държави, които са били под голям фискален натиск, с програми за финансови корекции, като Гърция, Португалия, Ирландия, които имат най-високо ниво на освояване на средствата в настоящия програмен период. Казвам това не за да ви опровергая, но за да посоча, че големите фискални предизвикателства пред определени държави сами по себе си не означават по-слабо освояване на средствата. След това връзката между високата задлъжнялост и възможността за налагане на санкция по новата схема от макроекономически условности. Трябва да подчертая, че санкциите не се дължат на голямата задлъжнялост или процедура по свръхдефицит, а се дължат на неефикасната работа на държавата членка. Това трябва да бъде казано тук, когато има неефикасни действия след препоръки от съвета, се задейства този механизъм. Временното прекратяване на средства е, се преразглежда многократно, има много условия, които трябва да се изпълнят, имаме краен срок, който трябва да се даде обяснение за това, как ще се приложи този механизъм за макроекономически условия от страна на комисията. След това в текста се говори за евентуално, евентуално отраслово деление на тази политика. В член 5 се говори за принципа на партньорство, който е един от ключовите принципи на политиката по сближаването. Той е изключително важен и когато се водят преговори по такива споразумение с економическите и социални партньори, гръцките власти трябва да участват при изготвянето на тези стратегии и оперативни програми. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми колеги. Ако няма други желаящи, да вземат думата, нека и аз ви напомня предисторията на проучването, но Йоахим преди това иска думата. Благодаря, госпожо председател. Вземам думата само защото изслушах изказването на Ян, който така тълкува думите на германския финансов министр, като че ли волята на федералното правителство е да създаде еврозона в Европейския парламент. Аз се противопоставям на това опасение. Никой в Германия не желая отделен парламент за еврозоната. Това обаче, което ни е необходимо, е съгласуване между държавите, които или са членове на еврозоната, или пък се стремят да станат такива. И то на национално равнище с това, което се дискутира в Европейския парламент. Нашият финансов министр посочва също, че онези държави, които нямат желание да се присъединят към еврозоната в дългосрочен плат и които изключват такава перспектива за себе си, естествено не могат да участват в тази дискусия. За това става дума. Но държавите, които вече са в еврозоната и които в средно и дългосрочен план се стремят към това членство, там трябва да има съгласуване между националните решения изслушвания в националните парламенти и е, Европейския парламент, защото е, в Европейския парламент има представители на държави от еврозоната и на държави, които искат да станат нейни членове. Например, е, каква форма на сътрудничество трябва да се избере, това е все още предмет на дискусия сред нас в Комисията по економически и парични въпроси. Това исках да изясня. Благодаря. Благодаря. Ако няма други изказвания, нека ви напомня, че през юни миналата година предложих да използваме последната част, която разполагахме за изготвяне на доклади по собствена инициатива. Доклади във връзка с бъдещата кохезионна политика в контекста на европейското управление на економиката и макроекономическите въпроси. След това имахме програмата на комисията, анализа до 2013 година. Докладчиците в комисията решиха, че е по-добре да не се пише доклад – а парите да се използват за нещо друго. И това, което ни остана като възможност, беше да възложим проучване за бъдещата политика на сближаване. Необходимо беше да се разгледа и контекста на новата регулаторна рамка, както и връзката между политиката на сближаване и европейското економическо управление. Необходимо беше да направим проучването, за да помогнем на бъдещата комисия. Знаем, че така или иначе ще има драстична промяна. Вече при оценките няма само да се разглеждат критично държавите, регионите и общините, и да се каже такъв е административния капацитет, такава е заложената грешка и така нататък. Всичко това е важно, разбира се, за политиките, но ще има и нещо ново. Виждаме го в препоръките на проучването, а именно Европейският парламент трябва да разглежда кохезионната политика от гледна точка на това какво допринася тя – за европейското економическо управление и обратното, как това управление и помага. Затова ние като парламент трябва внимателно да разглеждаме и работата на Европейската комисия, на Европейския съвет, да работим и с комисаря по економическите и парични въпроси – освен това, в контекста на макроекономическите условности трябва да разгледаме и практиката на налагане на санкции. Та за това ни трябваше проучването да видим какво трябва да направят европейските институции, за да може политиката за сближаване да се развива и да си постави необходимите цели, да се избегнат възможните грешки, направени до тук. Много са важни за нас препоръките, за да знаем как да развиваме бъдещата политика, как да променим ролята и на нашата комисия – и как да структурираме сътрудничеството с други комисии, като тази по економически въпроси. Мисля, че работата заедно с комисията ЕКОН ще бъде от ключово значение в бъдеще. Може би заключенията на доклада не звучат особено оптимистично за Европейския парламент. Оставаме с чувството, че парламентът някакси ще бъде оставен на страна от основния процес, но точно това беше целта да видим какви са за нас предизвикателствата. Периода до 2020 година е нова епоха в политиката на сближаване. И ние трябва да мислим каква ще е инвестиционната политика на Европейския съюз, какво ще е европейското економическо управление, съответно цената и рисковете. Опитвам се да обясня, че целта не беше политиката да се разгледа в традиционния и смисъл, а по-скоро да я поставим в контекста на променящото се европейско економическо управление. Сега се обръщам към нашите гости. Кой иска да отговори първи? Иан. Благодаря ви. Първо, Нека се спра на въпроса за възможното разграничаване в рамките на Европейския съюз. Ясно е, че политиката на сближаване засяга всички 28 държави членки. Това е записано в договорите и е безспорно. Въпреки това обаче виждаме, че имаме еврозоната от 18 държави, плюс Полша, която иска да участва в някои от действията. Та тези държави имат економическо сътрудничество, сближават се, имат общи цели, те се определят чрез канали различни от тези на политиката на сближаване. Това имахме предвид. Ние можем да поговорим по-късно с господин Целер, но така или иначе, независимо от институционалните формати, дали ще има нов парламент, нова комисия, Важното е, че ще има политики, които ще се отнасят само за тази подгрупа от еврозоната. И това вече е проблем. Проблем за наблюдението, проблем за контрола. Това беше основното в нашето послание. На второ място говорим за по-добра координация – някои са вътре в групата на еврозоната, обаче други са извън. Аз няма да говоря за собствената си държава, но очевидно тук ще има разлика. След това, предполагам, че вие сте от Харватия, като задавате тези въпроси, ще кажа, че така или иначе целите на економическите политики трудно се вписват вие сам говорихте за разликите между целите по Европа 2020 и тези на макроекономическата стабилност. От друга страна, националните парламенти сигурно смятат, че имат суверенна роля при определенето на обществените разходи, но сега като че ли тази суверенност започват да им се изплъзва и затова говорим за проблематична демократична легитимност. Как ще се намали това напрежение и къде е тук ролята на Европейския парламент, за сега е много неясно. Може би Европейският парламент ще излезе с инициативи, за да реши този демократичен проблем. Не знам, но ми се струва, че по него не се работи достатъчно. Има и още нещо. Струва ми се, че кохезионната политика се пише наново заедно с инвестиционната политика на Европейския съюз. Мисля, че няма смисъл да гледаме нивата на освояемост от 2009 година. Така или иначе, от 2014 година нататък всички правила са различни но така или иначе нивото на освояване едва ли може да се обвърже само с задлъжнялостта или условията, зависи от това как се управляват публичните средства на национално, на регионално ниво, какъв е контролът. Мисля, че Джон е специалист в тази област и също ще се изкаже, но така или иначе целта ни не беше да оценяваме кохезионните политики от миналото. Искахме да видим как промените ще се отразят на бъдещето. Така че Просто проучването ни имаше други цели. Сега ще дам думата на Джон. Yes, thank you. Uh, let me just sort of... И така, благодаря. Ще добавя нещо към казаното от Иан. Първо, казаното от Ян Олбрихт за връзката в бъдеще между новите инструменти и формата на кохезионната политика. Всичко зависи от това, каква е формата на този инструмент, имайки предвид териториалното му покритие и тематичния фокус. Съвсем възможно е, например, да разполагаме с инструмент, който се опитва да предостави фискално уравняване. А не само да разпределя средства, пазари на труда, новаторство. Това, което остава, не е добър пример за ниво Европейски съюз. Но ако погледнем германската регионална политика, тя има много ефикасна програма за фискално приравняване и регионалната политика се съсредоточава много върху подкрепа, да речем, върху източна Германия или други недобре развити части на лендерите. А, господин Гурманис, разбирам ви, Основният въпрос какво означава диференциално а, освояване. Това все още е черна котия. Изследване след изследване ни казват, административен капацитет е проблема. Но в крайна сметка не знаем какво всъщност е административен капацитет. И за това държави с добро управление, но ниско освояемост са у нези, които посочихме и обратното. Разбира се, че знаем определени неща, например държави, където има слабо економическо управление, честно, често има райони, министерства, които имат отлична политика и отлично освояване с много по-високи стандарти от останалата част от публичната администрация. В една държава с добро економическо управление, администрирането на политиката по сближаване няма голям приоритет. Той просто е част от административната структура и това не помага много на администрирането на тази политика. В момента много работа върви в тази насока. И така, сега, що се отнася до това, че държавите членки не приемат целите на Европа през 20-та година и използват за това кризата като оправдание – Ето това всъщност е е степента, до която оперативните програми се съсредоточават върху Европа през 20-та година или, що се отнася до гъвкавостта, дали има възможност, както казват някои, да развият един по-широк подход към разходването на средства в следващия период. говорих с а, старши служители в Гърция, които казваха, не мога да говоря с бенефициарите а, за интелигентна специализация, когато те изобщо не знаят дали ще ги има идния месец или след 6 месеца. Така че е напълно разбираемо, а, че те имат приоритети, които са тясно свързани с кризата. Въпроса за координацията, за съгласуването. Пак трябва да разглеждаме нещата диференцирано. В някои държави членки, там където Министерство на финансите е управляващ орган или координиращ договор, орган за политиката по сближаване, и там има голям дял на инвестиции от тази политика, то тогава има по-тесни връзки и за това има ефикасно водене на преговори, но има и точно обратните примери. Министерства на финансите, които изобщо не се интересуват от политиката по сближаване, защото тя е такъв малък дял от економическото развитие и разходите по неги. Основните фактори са всъщност преговорите, които текат сега и степента, до която се държи на това да има тясна връзка – с макроекономическите цели. След това процеса на отчетност. Дали държавите членки наистина ще трябва да се отчетат за това дали политиката по сближаване отговаря на конкретните препоръки, които са дадени към тази страна. След това казаното от Европейската комисия. А, да. Връзката между висока задлъжнялост и наказания за кохезионната политика е степента, до която се спазват коригиращите мерки. Не искахме да направим тази връзка. Намерението ни беше всъщност да покажем, кои са тези държави, които потенциално погледнато ще бъдат най-засегнати от високата задлъжнялост и кохезионната политика като дял от разходите им. Бих поспорил за партньорствата, защото това е ключов принцип наистина на политиката, това бе подчертано в новата регулаторна рамка, но поради настъпилите промени в програмната архитектура и промените в политиката на определени държави и приоритизацията има много по-малка роля за партньорите, които в миналото са участвали активно, като например местните органи на властта. Разбира се, нещата са различни в отделните държави членки. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на всички участници в тази дискусия. Искам да благодаря на екипа, който работи по това проучване. Наистина навлизаме в непознати води, нови територии. Това е един нов поглед към политиката по сближаване в рамките на реформата на економическото управление в Европа. Необходими са по-подробни проучвания. Благодаря на екипа, който работи и на двамата професори, които са тук. Благодаря на Беатрис Оливейра, нейния екип, за това, че ни представи този нов подход. Отново благодаря. Благодаря. Now we have, uh, hopefully, director... И така, надявам се, тук при нас е Валтер Дефа. Валтер, заповядайте тук. има разлика между професори и служители на институциите. Yeah. Yeah. I'm, I'm fine. Experts around and. Uh... No, you don't want anybody. You can. You, you are invited. If you want to sit with, to have somebody else, you are, you're welcome. Anybody from the commission that would like to join? Ако има колеги от комисията, които искат да седнат тук до генералния директор, те са добре дошли. Сега нека и аз го приветствам. Господин Дефа, трябва да кажа, че в моите бележки си бях записала Генерална дирекция Регио. Не знам какъв е новия акроним на вашата дирекция за регионална и селищна политика. Така или иначе, ние искахме да ви поканим, за да видим докъде сме стигнали в изпълнението на целите за периода 2007 до 2013 година. Говорихме за бъдещето, но е добре да знаем и докъде сме стигнали. Много ви благодаря, Данута. Наистина бях поканен да говоря за изпълнението на политиката през периода 2007 до 2013 година. Знаете, че периодът изтече, но що се отнася до целите, работата съвсем не е приключила. Първо, може би, трябва да обясня какво е новото по резултатите. Разполагате със стратегическия доклад на комисията – беше изготвен през април. Междувременно обаче получихме и нови данни, тъй като в доклада разглеждахме данните до края на 2011 година, след това включихме и тези от 2012 година. Мога да обясня по-подробно за това как политиката реагира на кризата. Знаем, че целият Европейски съюз беше засегнат от криза, която се оказа безпредседентна. И разбира се, най-важният въпрос за вашата комисия е докъде сме стигнали в освояването на европейските фондове. Ще цитирам най-новите факти, но така или иначе Основното за политиката не е само освояването на средства и финансовото управление. Ние искаме да бъдем сигурни, че разходите водят до реални резултати. И накрая, но не и по значение, ще поговоря за дейностите по подпомагане, които сега извършваме по-активно, отколкото в миналото. Имам предвид подпомагането на административния капацитет в регионите и държавите членки, където се оказва трудно да се освояват добре и да се управляват европейските фондове. Кохезионната политика със сигурност дава резултати и в условията на криза – може би трябва да ви напомня, че когато разработвахме своите модели, имахме предвид основните бенефициери през различните години и виждаме, че тази политика се е отразила спрямо бенефициерите, като им е помогна с около 1% от БВП като средна стойност. Можем да кажем, че кохезионната политика следователно е увеличила БВП с около средно 1%. Без тези фондове кризата щеше да се окаже още по-сурова. Виждаме, обаче, че беше спряна тенденцията за намаляване на регионалните различия. Сега, в резултат на кризата, те отново се задълбочават. Мога да бъда и по-конкретен, като говоря за основните постижения през периода 2007 до 2013 година. Виждате цифрите на екрана – много впечатляващ брой нови работни места, помощ на зараждащия се бизнес, отново много впечатляваща цифра, 2700 км нова инфраструктура в железниците, множество обновени пътища, осигуряване на чиста питейна вода за повече от 3 милиона граждани. Освен това, по социалния фонд виждаме, че сме стигнали до над 15 милиона участници годишно. 940 финансови инструменти в 25 държави и членки, които са събрали над 8 милиарда евро финансиране за различните гаранции, кредити и капитал. Всичко това е важно, разбира се, за економиката като цяло. Ако погледнем предоставената диаграма, виждаме ясно ролята на тази политика в публичното инвестиране. Горе-долу в половината от държавите членки – Нашата политика съставлява над 30% от публичното финансиране в държавата. В някои от тези страни виждаме, че се стига до над 70%, а в Унгария дори над 90%. Тези данни не отразяват дори и това, което става на регионално ниво – защото често виждаме, че дори на национално ниво дялът на нашето финансиране да не е толкова голям, на регионално ниво той е много голям и помага на регионите да инвестират във времена на криза. Но нека обясня как откликнахме на кризата така или иначе, нашите програми бяха разработени преди настъпването на кризата и ние трябваше да се приспособяваме към нея в ход. Публичните финанси бяха подложени на натиск, търсеше се консолидация и съфинансирането също беше заплашено. Затова ние трябваше да увеличим европейското съфинансиране. Това и направихме. Освен това, увеличихме ставката за съфинансиране до възможния максимум над 1,8 милиарда за 6 държави членки. Имахме и съфинансиране до 95%. Така че вижда се ясно. Ние променихме съфинансирането в Европейския съюз. Ние адаптирахме програмите, така че да се откликне на новите нужди. И Именно за това трябваше да препрограмираме използването на над 45 милиарда евро. Доста голяма сума. Но така или иначе, много от програмите вече не отговаряха на новите нужди. Трябваше да се насочим към заедостта, проблемите на младите, маките и средни предприятия. Сигурно знаете, че през 2012 година съставихме различни планове за действие, в резултат на които се помогна на над 1 милион младежи и над 50 хиляди предприятия. Така или иначе економиката се свиваше и за това нямаше как да се работи по иновациите и разрастването. По-скоро трябваше да търсим по-добра допустимост при финансовата помощ, работния капитал, социалното жилищно настаняване. Освен това искахме да улесним изпълнението на нормите да намалим разходите за изпълнение и да може да се работи по проектите още преди комисията да е взела своето решение. Затова и насърчавахме държавите членки да опростяват. Можем да покажем, че всички тези мерки имаха много осезаем резултат. От диаграмата ясно се вижда, че националната необходимост от съфинансиране е намаляла. Особено в държави като Гърция, Португалия, Ирландия и Латвия тя е намаляла с повече от 40% и с над 20% в държави като Испания, Литва и Румъния като средно имаме 20% за целия Европейски съюз. Тук можете да видите съответно резултатите от препрограмирането и преразпределението на средства, изразени в проценти, има доста големи разлики между държавите членки и това едва ли е изненадващо, но в някои от тях виждаме, че има над 20% преразпределение, в други още по-високо. Сега нека поговорим за освояването. Тази диаграма ни показва междинните плащания в края на 2013 година. Това означава междинни плащания без авансовите плащания, като тук се включват не само изплатените, а и заложените, тези, които са били предвидени, но не са били изплатени поради различни причини. Както знаете, ние не разполагахме с необходимия бюджет в края на предходната година. Добрата новина обаче е, че в Европейския съюз имаме средна освояемост от 60%. Това е добра стойност. Виждаме обаче, че остават още 40%. Така че в следващия програмен период до 2020 година ще трябва да се работи много усърдно. Нещо друго, което се вижда доста големи разлики между държавите членки. Много ниска освояемост в Румъния, България, Словакия, Малта, Италия, Унгария и Чехия. Те са тук отляво на диаграмата. Разбира се, в тези държави се прави много, за да се подобри нивото на освояване. Комисията прави всичко възможно, за да окаже подпомагане. По-късно ще се спра и на този въпрос. Но първо нека поговоря за финансовото управление. То е от ключово значение за използването на европейските фондове – Необходимо е да имаме добро ниво на изразходване, нещо, което се разглежда и от сметната палата, както и при финансовите освобождавания. Към нашата политика трябва да има доверие. И ние не бива да заставаме в отбранителна позиция, тъй като мисля, че въведохме много строг механизъм на изразходване и контрол. Освен това, управляващите органи, сертифициращите органи, проверяващите органи си вършат работата много добре, но разбира се, има какво да се подобри, без, както казах, да заставаме в отбранителна позиция. Трябва само да търсим подобряване. От гледна точка на комисията можем да говорим за две степени или два подхода – превенция и корекция. При превенцията се опитваме да избегнем нередностите. Разбира се, когато има нередности, трябва да се пристъпи към корекцията – На първо място, това е задача на държавата членка и съответните органи, които изброих. В комисията имаме надзорни функции, но работим много активно най-вече по превенцията. Изготвили сме насоки, повече от 50. Освен това, организираме поредица от семинари. Наскоро имахме резултатите от 2007 до 2013 година, специален семинар посветен на темата. Говорихме за изпълнението през този период. С други думи, ние правим много именно за да задаваме насоките – разполагаме и с друг инструмент за превенция. Винаги, когато установим някакви слабости в управлението на дадена програма, предупреждаваме съответните органи, така че те да подобрят ефективността. Ние не желаем комисията да плаща за разходи, където са допуснати слабости, има нередности. Ето защо казваме на държавите членки да не правят заявки за получаването на суми, когато има нередности. Ако въпреки това обаче го направят, ние преустановяваме плащанията. ако нередността не се отстрани на време. Но така или иначе, изплащаме средствата единствено, когато вече няма нередност и когато сме уверени, че тази нередност няма да възникне в бъдеще. Както виждате, през 2013 година имаме над 128 преустановявания на плащания. Общата сума е 4,3 милиарда евро. Същевременно имаме и високо ниво на корекция. Следващата диаграма от нея се вижда, че се отнасяме много сериозно към нашата задача и всъщност преустановяването на плащания е много важен инструмент да се намали процента на грешка. Увеличават се същевременно броя преустановявания и заложените суми по тях. Мисля, че е важно да се обясни обаче какви са най-честите нередности – тук Сметната палата ни помага, за да видим какви са основните грешки, които се правят. Те са свързани на първо място с обществените поръчки. Над 53% от нередностите се дължат на тях. На второ място допустимостта, а именно разходи по недопустими дейности. Това е проблем – защото заедно тези два фактора съставляват около 3 четвърти извинете, от всички нередности. Това, което ние правим, е да насочим усилията си най-вече към тези две области – обществени поръчки и допустимост. виждаме, че понякога администрацията няма и капацитета да направи своя анализ на съответния разход. Важно е обаче да не работим само в една област. Така или иначе, Залогът тук е свързан е, с нивото на освояване на европейските средства в държавата членка, което пък зависи от административния капацитет. И така стигаме до следващата диаграма. Колегите, както виждате, са заложили две оси. Едната е освояване, а другата е управление. като тук използваме индекса за управление на Световната банка. Установяваме, че при слабо управление може да има слабо освояване. При силно управление – силно освояване. С други думи, колкото е по-добро управлението, толкова по-добро е освояването. Ето защо при последното преструктуриране на нашата генерална дирекция създадохме нов център, който се занимава единствено и само с административния капацитет. Ние трябва да увеличим собствените си знания в областта административен капацитет, за да можем да консултираме държавите членки и да предлагаме конкретни инициативи. И последния ми слайд, госпожо председател, конкретните действия, които сме планирали в областта на административния капацитет в бъдеще. Казах, че обществените поръчки са водещ проблем и затова там сме разработили план за действие като ще работим и с други генерални дирекции, най-вече генерална дирекция пазари. Мисля, че никога не сме имали толкова добро сътрудничество и сега целта е да се види какво могат да направят отделните генерални дирекции, как да се координират като в момента работим най-вече по условностите за новите програми. Искаме да сме сигурни, че са изпълнени предварителните условия. И когато не са, да се види какви трябва да са ответните действия. Друг проект, по който работим, да се подготвят насоките за авторите на петиции. Освен това, ние сме създали и обща система за обмен на експерти. Следващата мярка е по проект именно за създаване на такава система за обмен на експерти, тъй като в Европейския съюз разполагаме с достатъчно добра експертност. Проблемът е обаче, че експертът е на едно място, и ви трябва на друго. Ето защо идеята беше да създадем система за обмен. Работим и с Европейския институт за публична администрация, за да стигнем до баланс между търсенето и предлагането първо трябва да установим какъв е интерес към една такава схема и след това да я разработим. Разбира се, разполагаме с богат опит от предходните схеми за обмен, но тук ни трябва нещо, което да отговаря на специфичните цели при политиката на сближаване. В контекста на този план за действие при обществените поръчки – Разработваме и семинари срещу корупцията и измамите в държавите членки. Сигурно знаете, че през декември в Брюксел за първи път организирахме конференция. Темата беше как да се борим с корупцията. И мисля, че всички бяха много доволни. А сега ще последваме работата в тази област с специфични семинари, като целта е не само да повишим осведомеността, но и да разработим конкретни инструменти. Пакети от мерки за по-добро изпълнение и борба с измамите при обществените поръчки и накрая за следващия програмен период – тук са заложени фундаментални промени, именно за това сме разработили програма, отворена към всички държави членки. Това е програма за обучение. Необходимо е да увеличим административния капацитет. Идеята е групите да са малки, не повече от 20 обучени в група, за да може наистина да се работи ефективно. Това е, господин, госпожо председател, накратко. И мисля, че сега можем да преминем към нашата дискусия. Виждам, че вие много активно следите как се изпълняват мерките, а ние адаптираме програмите си тогава, когато е необходимо. Мисля, че работим все по-активно в областта превенция и раз, разработването на мерки за административния капацитет. Така или иначе трябва да подкрепаме растежа и конкурентоспособността. Благодаря. Преди да дам думата на колегите, исках да помоля да ни припомняте какви са крайните срокове а, за периода 2007-2013, що се отнася до плащане, приключване на проекти, въобще как изглеждат нещата и след това ще започнем с дискусията. А, по места Плащанията трябва да бъдат извършени 2014 и 2015 година. Това е за хората по места. Що се отнася до предявяване на средносрочните искания за плащане и документите съответно по тези плащания, мисля, че са, трябва да се подадат до 18 месеца което е март 2017 година е крайния срок. ...2014-2015 по места трябва да приключат нещата. След това всичко е свършило. А, има административна вече работа, т.е. подготовка на последните искания за плащане и така ще приключи проекта. Ивар има думата. Благодаря. Имам два въпроса. И един въпрос. Сега, първо, за това, за допълнителните плащания. Ако погледнем презентацията, Първата таблица е национална политика, пропорция или част от националните инвестиции за Унгария 95%. Това означава, че 95% са средствата, които идват от Кохезионния фонд, плюс националното съфинансиране. Ако са 95% за Унгария, то тогава те не изпълняват задълженията си по допълнителността. Наскоро изчислих, и това не е единствената държава, Литва, Словакия не е толкова зле, но 2010 година сте излезли с документ, който потвърждава, верифицира. Казахте, че всички страни освен страните, които искат да, е, освен средствата, които искат да получат от Европейския съюз, са задължени да предоставят допълнителни публични инвестиции, независимо от това. Тези средства се приемат от вас. Референтно ниво екс-анте 94 милиарда. Ако погледнем 94 милиарда и го развалим на 306, общата сума, това е много сериозна сума. Една трета някъде. Какво се случва? Давате възможност на хора, държавите да паднат от 94 милиарда на 80 милиарда. Минус 14,9%. Това е 2010 година. Как ще следвате цифрите за тази допълнителност? Ще дадете ли възможност на някои държави, които имат проблеми с публичните инвестиции, заедно с бюджетите, да паднат по-надолу? Това е първата ви таблица. Тя показва, че държавите не изпълняват задълженията си. А, така че какво е вашето становище по въпроса? Ако поне разбирам таблицата правилно. След това, това, което казахте, защо се забави освояването. 70% идва от обществените поръчки, казвате вие, и допустими разходи. И затова аз ще попитам. Ако погледнем вашите таблици, исканията за плащане са прекъснати, и след това брой нови случаи годишно. Ако не се получават обществените поръчки, тогава как може да обясните, че последните години на периода 2012-2013 се натрупват най-големите суми, има забавяне. Защото ако някой започва проект, той трябва да започне с обществена поръчка, нали така? А след това по-късно... Това не са нови проекти 2013 година. По-късно имаме забавяне и се коригира ситуацията и така започва експоненциално повишаване на броя на прекъсванията на плащанията. Всяка държава има свои закони за обществени поръчки. Няма общо европейски такива, за съжаление. И това е въпросът ми. Какво ще направите от тук на седмичето? Нищо няма да се промени. Всяка държава ще има свой собствен право ред в тази посока. За това искам да попитам каква ще е позицията ви. Нека да ви дам пример. Защо Литва е на първо място по освояване на регионалния фонд, на кохезионните фондове 2014 година, януари, ако погледнем. Там положението е различно. Там редът на обществените поръчки е обърнат в началото отварят търг по обществени поръчки и чак след като някой вече отговаря на закона, привличат европейски проект а, обратно е в другите държави. Първо правиш европейски проект, след това се оказва, че не отговаряш на изискванията за обществени поръчки, проекта спира, има измами и така нататък. И след това, голям оптимизъм излъчи изказването ви за таблицата. Аз изчислих таблицата ви преди да дойдете. Говорих за, говори се за относително освояване и ако погледнем силното управление и е, силното освояване, само 20%. Само малък брой държави имат такова съотношение. Извинете, 25%. 20% показват силно управление с високо, воляк, високо освояемо, освояемост, извинете. И изказването не е напълно вярно като съотношение. Това казах и по-рано. Не е на 100% съотношението. Благодаря ви. Joachim Целер. Joachim Целер. Дякую, пани przewodnicząca за глас. E, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този толкова е, всеобхватен и трес анализ, който представихте. Но отчасти трябва да ви кажа, че този анализ е и отрезвяващ. И искам първо да посоча, че аз съм абсолютен привърженик на европейската политика на сближаване. Аз съм а, абсолютен привърженик на регионалната политика и структурна политика, свързана с нея. Мисля, че това, на което обаче сме свидетели днес, е, че инвестиционните фондове, а, те а, казват, че на регионално равнище са и много често единствената възможност на за инвестиции, очевидно сега се концентрират по-силно в националните държави и дори в държави с федерална а, система, като Германия, например, а, наблюдават едно много по-силно национално концентриране на кохезионната политика и регионите стават все по-зависими от това, което се решава за тях на национално равнище. Това естествено вече няма много общо с регионалната политика. Това за по-малки държави може да има смисъл. Държави с няколко милиона население – е, така че те да не се раздробяват е, в рамките на регионалната политика, но при по-големи държави, където регионалните различия са по-големи, трябва да се запазят тези регионални аспекти. Друго нещо, което е не по-малко важно за мен, е, че ние сме в предизборна кампания е, обсъждат се европейски теми и е, те е, все повече завладяват националната дискусия. Въпросът е доколко исканията, които ние имаме, възможностите, които предоставяме, е, са в съзвучие с реалността. Вие казахте, че има над 900 финансови инструменти, които е, са предназначени за държавите, за регионите, за хората, които имат необходимост от тях. Как ще бъдат използвани те или по-скоро как се използват? По инициатива на нашия председател, мисля, че вече изминаха две години и половина от тогава, е, решихме да се приеме един инструмент за споделяне на риска, който дава възможност за е, държавите да запълнят средства, които са необходими за проекти, със средства от кохезионните и структурните фондове. Колко са държавите, които имаха възможност да използват този инструмент? Всъщност нито една държава не използва този инструмент. Въпросът е как ще изглеждат нещата при другите финансови инструменти, които предоставяме. Друга актуална дискусия тя е свързана с е, много добрата стратегия за ромите на европейско равнище. В е, нашата комисия имахме възможност е, да се използват структурните фондове за целите на интеграцията и подобряване на социалното положение на маргинализирани групи. Става дума не само за роми, но и за други групи. Резултатите на национално равнище в този случай по-скоро са скромни, но разбира се, това са неща, които определят сега дискусията. Ние решаваме или по-скоро приемаме е, директивата за енергийната ефективност да съдържа много големи искания. Е, целите миналата седмица бяха поставени още по-високо от е, парламента. Сега когато става дума за изграждане на социални жилища или пък жилища, които да бъдат с достъпен найем, тази мярка е контрапродуктивна. В Берлин има, например, една дискусия, че са необходими нови жилища, изграждане на нови жилища. А, дружествата, които се занимават с това, че цената на квадратен метър 6 евро и 50 е, без разходите за отопление. За Берлин това са високи разходи. Дружествата, които изграждат жилище, твърдят, е, че е, строителните изисквания сега са много по-строги, защото трябва да се спазват мерките за ефективност и че те вече дори и безплатно да им се предоставят терените, не могат да строят при разходи по-низки от 10 евро на квадратен метър. И за това тук трябва да се зададе въпроса доколко жилищното строителство може да се субсидира от европейски помощи или държавни субсидии. Тук е, има, е, виждате, цяла палитра от аспекти, е, при които ние установяваме, че възможностите и средствата не се съгласуват с практическото приложение и цифрите доказват това. Например, в комисията по бюджетен контрол се оказва натиск и той трябва да се спре. Как изглеждат нещата? в моята държава, когато аз бях кмет, имахме обществени поръчки, отдел за обществени поръчки с доста добре обучени сътрудници в него. В много общини и административни единици, поради намаляването на персонал, това вече се смята за лукс да имаме такъв отдел. И естествено, последицата е, че преди да се допусне грешка, тези средства и възможностите, които съществуват за освояването им, изобщо не се използват. Например, в моя роден град Берлин сега се води дискусия защо милиони от средства за подпомагане от федералното правителство, от части осигурени или от Европейския съюз не се ползват. Една от причините нямаме квалифицирани сътрудници, които да подготвят съответните проекти. Виждате, че темите са наистина многообразни е, които се крият за тези цифрови данни и мисля, че когато навлизаме в новия е, програмен период, ще трябва всички тези неща е, към тях да разработим един цялостен, кохерентен подход. Е, необходимо ни е сътрудничество е, на е, ниво по-високо от комисиите и за това аз апелирам към Генерална дирекция Регио непременно да търси контакт с другите комисии, така че тези теми да могат да бъдат обвързани помежду си. Защото нищо няма да ни помогне, ако от една страна поставяме добре е, мотивирани искания, а там, където тези искания трябва да бъдат е, изпълнявани на практика, не се получават добри резултати, защото е, в крайна сметка това ще доведе до там, че ще бъдат е, подкопани целите на цялата кохезионна и структурна политика. Благодаря. Okay, um... Благодаря. След тези три изказвания, нека да отговоря. Въпросът за допълнителността. Това е много сложен въпрос. Всички сме съгласни с самата идея. С европейски средства не трябва да се плаща нещо, което държава членка може да направи сама. Но, чисто теоретично също, никак не е лесно да се а, каже какво е щяло да бъде, ако не е имало а, средства от а, Съюза. Економическото положение също е сложно, така че не дайте да критикувате нас а, за това, че променяме а, тази, този репер, този жалон, за да а, преценим принципа на допълнителност. Знаете, че национално на регионално ниво възможността един регион да направи нещо преди криза и след криза е съвсем различен, пък и по време на криза. Така че това трябва да се взема предвид, когато се говори а, за това финансирането да е в допълнение. Не може теоретично да се разглеждат цифри, които вече не са релевантни. Това няма да ни помогне. Където и да отида, ми казват, че един от проблемите за слабата освояемост е наличността на национално съфинансиране. Това не бива да се забравя. Вие сте прав. Когато намалим националното финансиране, то тогава общото ниво на инвестициите ще падне но от цифрите става ясно, че дори и по-малко ниво на инвестиции трудно може да се постигне при определени економически обстоятелства. Сега за обществените поръчки. Да, вярно е, че има национални норми за обществените поръчки, но те трябва да отговарят на европейските директиви. И ето това е големия проблем. Когато срещнем нарушения или нередности, те не са свързани толкова с нарушение на националното законодателство за обществените поръчки. Не, те нарушават основни принципи на европейски директиви. Ще имаме нови директиви и се надявам те да улеснят нещата но не може да не може да приема, не мога да приема, извинете, че така всичко в Европейския съюз е разделено на отделни държави членки, що се отнася до обществените поръчки. Не. Европейското законодателство в тази сфера в крайна сметка е, има върховенство. Сега за съотношението. То не е 100%, но е статистически значимо. ето това е важното. Винаги ще има някаква конкретика, която ще изведе една страна или над или под съответната ниво, но може да се забележи една тенденция. И ето заради това има смисъл а... да се занимаваме с административния капацитет, за да подобрим нивото на освояемост. Recht, dass äh, es äh, viele Punkte да, наистина, по много точки можете да зададете въпроси. Аз е, напълно ви подкрепям във вашето твърдение, че трябва в бъдеще да се види как е, можем да прилагаме е, последователно политиката. И като някой, който през последните 20 години винаги съм се намесвал в политиката през различни периоди, мога да кажа, че координирането и сътрудничеството между различните служби в комисията никога не са били толкова тесни като сега. И е, това започва с е, факта, че за новия период с ваша помощ е, приехме е, прочутите условия екс анте, т.е. инвестиции да се финансират едва тогава, когато правните, административните предпоставки за това са изпълнени. Например, в екологичната сфера, в енергетиката, в транспорта, за да може да се установи дали държавата членка се намира в стадии, в който екс анте условията са изпълнени да или не за тази цел ни е необходимо, а и сътрудничеството с съответните генерални е, дирекции и ние го правим. Е, осъществяваме такова сътрудничество. Например, е, интелигентната специализация. Това е много необходимо за подпомагане на конкурентоспособността и иновациите в регионите. Там работим в тясно сътрудничество с колегите от Общия орган за изследователска дейност. Примерно в Севиля можете да отидете да получите консултации и така нататък. Не казвам, че всичко е перфектно, но това е насоката, която трябва да се следва, за да можем да сътрудничим още по-тясно. Не, ви подкрепям изцяло, когато твърдите, че има тренд към национализиране. и по-силна централизация. Ще трябва да се проследи е, какво е състоянието на всички програми и е, в каква фаза на изпълнение се намираме. Вземете е, националните програми, погледнете, е, например, е, в западната част на Франция. Там регионите възприемат една много важна роля в регионалната политика, по-силно отколкото преди, така че аз не мисля, че може да се говори за обща тенденция. И едно, не забравяйте, национална програма не означава автоматично липса на регионално съдействие. И именно в новия регламент с ITI ние създадохме необходимите инструменти, които дават възможност също и в функционални пространства на регионално равнище да се а, разработи е, отговорност и е, сътрудничество в рамките на програмите. Тук трябва да се е, прави по-строго разграничение при финансовите инструменти. Някои е, се прилагат добре, някои не толкова. Те имат е, определени слабости, но е, това е, е сфера, в която новият регламент е, предвижда много по-стрикни разпоредби и аз съм убеден, че в бъдеще е, ние ще успеем по-добре да се справим с тези неща. Ромите, разбира се, това е голям проблем и е, този проблем ние е, ще трябва да решим със специфични средства в новия период. През стария период е, в две държави членки е, разработихме специфични програми, а иначе има най-различни дейности в рамките на ромското включване. Там са предвидени относително големи суми, но а, трябва да ви кажа, а, не винаги тези средства се освояват добре и тук ви давам право. Мисля, че е, за сега мога да се огранича до тук. Благодаря, Ян Молдер. Благодаря, господин директор, е, за... Извинете, Ян Олбрихт. В първата част на заседанието проведахме дебат с експерти и те говориха в отговор на въпрос от господин Гудманис за връзката между административния капацитет и нивото на освояемост и не дадоха ясен отговор защо в някои държави членки има висок административен капацитет, има ниска освояемост, като например Чехия. Затова бих повторил въпроса. Защо България, Румъния, Чехия. Те бяха на най-низките места. Що се отнася по освояемост? Не да посочите конкретни имена на държави, но просто да обясните защо. Административен капацитет ли е проблема? Или пък нещо европейско или не европейско. Това е обикновен прост политически въпрос, който е важен за всички ни. Следващия ми въпрос е следният. Споменахте, че нивото на освояемост е около 60% днес. Така че ще имаме нужда от 40% европейски средства от европейския бюджет в 14-15 година. 40%. Когато сравним потребностите на държавите членки, които те са заявили. Ще ни трябват пари 2014-2015, за да разплатим всички искания, заявки за плащания, които ще дойдат по хизионната политика, които ще възлизат на тези 40%. Може би опростенчески ще погледна на нещата, но едно от решенията би било да се кажат на държавите членки, моля не бързайте, защото ако започнете прекалено скоро процеса, то тогава няма да има никакви средства за разплащане. Можем да обсъдим това. Това са първите плащания от 2020, ще бъде през 16-та наистина е опростенческо малко заключението, но често хората по места задават такива въпроси. Питат ни като депутати Въпросът за контрол ли е? За автоматични корекции? Та... Така бюджет ли се пести? Кохезионната политика и ограниченията на кохезионната политика са ли метод да не се разходват много средства. Имаме проблеми, тъй като имаме празнина в бюджета не само за 12 и 13, но ще имаме и за 14 година. А, говорихте за това с националните парламенти, доколкото си спомням. Но а, това е едно просто заключение. В държавите членки се казва, защо ни контролират по такъв опростенчески начин, а все повече налагат условия. Така ли се пестят пари, може би? Много е политически този въпрос, така че моля да ни дадете отговор, защото често ни питат тези, тези две сфери ефикасност, ниво на освояемост, бюджет и политика се застъпват тук и в момента сега е сложен. Благодаря ви. Господин Нилсън, аз ще продължа да говоря на шведски, това е любимия ми език. Но имам въпрос, който е свързан с обществените поръчки – много се радвам, че вие им обръщате толкова голямо внимание. Имаме специален план за действие при обществените поръчки и това е чудесно. Чудесно е, тъй като е много важно да имаме прозрачни действия. В политиката на сближаване това е гаранция, че няма да има корупция. В държавите членки обаче е необходимо да се има предвид, че често на партньорствата от публично-частен характер се гледа като на извор на корупция. Например, ние разполагаме с тъй наречените иновативни клъстери и се отчита, че политиката за новаторство се оказала успешна, именно защото маките и средни предприятия – са разработили своите платформи частично. Те отговарят и за проектите и именно публично-частните партньорства са довели до успех. Виждаме обаче, че на регионално ниво се твърди, че при липсата на такива проекти не може да се получават регионални фондове. И хората подозират, че тук става дума за корупция. Благодаря, госпожа Милети. Благодаря ви. Много ми харесват резултатите от представения от вас анализ. Видяхме пряката връзка между нивото на освояване на европейските средства и доброто управление, което почива на съответния административен капацитет. Това означава количеството и качеството на заетите в системата. Интересуваме какви са мерките за подаване на сигнали към държавите членки, че е необходимо подобряване на административния капацитет какво бихте казали за методиката, която да помогне на държавите членки при разработването на този капацитет? Как да се обхванат всички области? Мисля, че като говорим за доброто управление, което е наша цел, съответно с високо ниво на освояемост и ниска степен на грешка – така като говорим за всичко това е важно да видим как правителството може да извърши подготвителната работа. Така или иначе, целта на държавата е не само да осигури съфинансиране, но и да набере средства за изготвянето на проекти. Всъщност, изготвянето възлиза на около 3 до 5% от цената на проекта. Това е голяма сума. Помислете си, ако искате да изразходите 1 милиард евро, например, трябва предварително да заложите 300 милиона само за изготвянето на проекта. Ето защо тук също трябва да подпомогне и държавата. Мисля, че сега, когато имаме процедура за свръхдефицит, когато има бюджетни ограничения, трябва да помагаме на държавите с допълнителни инструменти, за да се инвестира в най-важните проекти за политиката на сближаване. Благодаря ви, уважаеми колеги. Не виждам някой друг да иска думата. Самата аз имам два въпроса към Ян. Знаете ли какво е нивото на плащания, които в момента трябва да разплатите? На второ място. Авансовите плащания в кой момент ще бъдат направени те и ще има ли някакви проблеми там? Как ще откликнете на тези предизвикателства? Имайте предвид, че и парламентът известно време няма да е активен и не може да ви помогне да промените бюджета. Започвам с въпроса за изпълнението на бюджета. В края на годината разполагахме горе-долу с 19 милиарда грубо заявки за плащания. Заявките бяха получени, но ние нямаше как да разплатим средствата. От тях около 4 милиарда бяха заявки с преустановени плащания – Имахме и доста голям дял, които бяха получени доста късно. Мисля, че ако бяхме получили всичко на време, можехме да разплатим около 10-11 милиарда. Но не мисля, че преустановяването на плащанията е основният фактор тук. В началото на годината сигурно знаете, че бюджетната ситуация е доста трудна. Самият аз се надявам, че натрупаното като неразплатено от 2013 година ще може да бъде частично изплатено януари и февруари, като стигнем до 6,5 милиарда евро. Това е ситуацията по изпълнението на бюджета за сега. по авансовите плащания, те просто ще бъдат направени, когато приемем програмите, което означава малко по-късно през годината. Мога да уверя вашата комисия обаче, че винаги при изготвянето и изпълнението на програмите ние се водим и от бюджетните ограничения. Мисля, че така отговарям на господин Олбрихт. Освен това ви показах и някои цифри, които доказват казаното от мен. Да не забравяме също така, че не може да преустановим плащането но ако държавата членка реагира бързо, то бива възобновено, без закъснение. Имаше и въпрос относно административния капацитет. Разбира се, тук трябва да имаме предвид конкретната ситуация. В Чехия през 2011 година, например, имахме мащабен план за действие в помощ на местните органи. Но Разбира се, за да се видят резултатите е необходимо да мине известно време. А колегите в Чехия работят усилено, именно за да приложат стратегическите мерки по изпълнението. Относно публично-частните партньорства, ще кажа, че ние не ги намираме никак проблематични, те са много важен инструмент, особено в настоящата ситуация, когато националните бюджетни предвиждания са все по-малки. И ние трябва да разчитаме във все по-голяма степен на пари от частния сектор. Затова и променяме базата за съфинансиране сметка и там вече включваме целия разход, за да може да се обхване и частното финансиране. Така или иначе, при обществените поръчки ние трябва да се придържаме към правилата. Винаги сигнализираме уведомяваме държавите членки, когато има проблеми, конкретно им се казва какво да се промени. Идеята да се работи с някакъв модел за структурирането на съответните органи е идея, по която работим в момента. Може да се помисли какъв да е модела, структурата, организацията и на тази основа да разработим обучението. Вие сте абсолютно прави, когато говорихте за подготвителната фаза на всеки проект. Тя е от изключително голямо значение, защото виждаме при не много удачните проекти, че проблемите са заложени в самото начало. Ето защо при големите проекти помага Ясперс и ми се струва, че опитът на трупан там е положителен. Освен това с Е и Б имаме платформа за техническа помощ и съответните финансови инструменти. Нещо, за което говорихме по-рано. Освен това, се предвижда техническа подкрепа за държавите членки. Тук може да се намеси и Световната банка. С други думи, цял набор от възможности. като е много важно, както казах, именно началните етапи на проекта да бъдат добре планирани и добре изпълнени. Надявам се да съм отговорил на всички въпроси. Много ви благодаря. Нека ви кажа, че през март имаме публично изслушване по споразуменията за партньорство. Не знам вие кога ще изпратите от вашата дирекция. Винаги сте добре дошли нашата комисия. Много ви благодаря. Аз също ви благодаря. Мисля, че е много полезно да обменяме мнения и ще видя дали мога да откликна на поканата. За мен би било удоволствие. Продължаваме работа в 3.00. Благодаря ви. Закривам заседанието.